Morning, Добро утро, колеги! Добре дошли! Добре дошли на нашето съвместно заседание е, на Комисия по промишленост и Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Нека да започнем с дневния ред. Ако нямате забележки и възражения, приемаме дневния ред. Е, и е, бихме могли да одобрим и протоколите от заседанията на 20 марта и 24 април. Ако няма възражения и желание за промени, ще смятаме протоколите за одобрени. Няколко думи за а, е, доклада а, е, за онлайн платформите и цифровия единен пазар. Хена Вирконен от ИТРЕ и Филип Жава а, от ИМКО са нашите докладчици. Много ценим доброто сътрудничество с вас, с Патриция Троя като председател на комисията и е, с вашия докладчик. И има е, две отделни заседания на е, общото е, заседание, е, така че, е, както обикновенно, провеждаме това общо заседание под съвместното ръководство на председателите. Аз мятам, че междувременно вече думи, измененията са обсъдени доста подробно, така че е, бихме могли направо да преминем към гласуване, но след като изслучаме Патриция Тая. Е, благодаря ви. Е, е, бих предпочела да е, говоря на моя език. Е, благодаря ви много за е, доброто сътрудничество. Благодаря не само на колегите, на докладчиците и докладчиците в Сянка, но и на секретарията. Сътрудниците също ни помогнаха много. Много са измененията, които бяха внесени. Всичките трябваше да бъдат обработени и много сериозно обсъдени, така че се надявам, че след една много сериозна работа ще можем да допринесем за едно по-добро развитие на платформите онлайн като естествено обръщаме внимание не само на цифровото съдържание, но и на културното съдържание, което е от интерес за гражданите. Обръщаме внимание и на много други аспекти, свързани с защитата на данните. Надявам се, че колкото е възможно по-бързо ще можем да преминем към окончателното гласуване в пленарна зала. Е, трябва да е, ви информирам, че заседанието е, се излъчва пряко по уебстрим и сега давам думата на Хена Вирконен, докладчика от името на комисията ИТРЕ. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да благодаря на всички, с които работихме по това досие. 463 са измененията. На тази база подготвихме 48 компромиса. Благодаря на докладчиците в Сянка, благодаря на съдокладчика на първо място от Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите. Благодаря естествено и на всички, които внесоха изменения и е, съм много доволна, че заедно с е, всички е, докладчици в Сянка и съдокладчика успяхме да подготвим тези 48 компромиса, които според нас са добри. Ще бъде чудесно, е, е, ако е, можем заедно с е, економиката на сътрудничество, имаме специален доклад, е, е, да. Е, обсъдим доклада и да го гласуваме и в пленарната зала по време на следващата сесия тук в Страсбург. и така, благодаря още веднъж за компромисите, които подготвихме всички заедно. Филип има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз се присъединявам към коментарите на Хена Верконен. Благодаря и за сътрудничеството. Е, благодаря на членове на комисията за сътрудничеството, особено на докладчите в Сянка. Текстът е важен, защото той дава насоки по един изключително важен въпрос за европейската економика, вероятно за следващите години. Сега е, подводните камъни бяха следните. Тук в парламента ние искаме единодушие, за да може е, текстът да даде е, евентуална политическа насока на комисията. Това беше подходен, е, подводен камък, който ние избегнахме. Текста се споделя от почти всички политически партии в Европейския парламент. Текстът дава главна насока, отправя политическо послание. Надявам се утре Европейската комисия и всички, които утре ще обсъждат текста, именно съвет и парламента, да се вдъхновят от текста, който ще обсъждаме днес. Благодаря, Филип. Е, е, всички колеги е, носят ли картите си за гласуване, така че да преминем направо към гласуването? Добре, тогава започваме с гласуването по доклада онлайн платформи и цифров единен пазар. 61. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 62 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 46. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 64. За, против, въздържали се, отхвърля се. Искате проверка по 64. Добре. Изменение 64 се гласува електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 37 за, 56 против. 47 компромис е, за. 6. Извинете, първо компромис 6. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 47. За, против, въздържали се, приема се. 12 компромис за, против, въздържали се, приема се. 29 компромис за, против, въздържали се, приема се. 71 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 44 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Седемдесет и шесто изменение за, против, въздържали се, преди Компромис 7, 76-то изменение. Също трябва да се гласува след компромиса, тъй като става дума за допълнение. И така, изменение 76, кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. Момент. 8. Компромис 8. За, против, въздържали се, приема се. 98 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 9. За, против, въздържали се, приема се. 20-то компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. Андреас. Само ако можете да потвърдите, че гласувахме компромис 7. Да, да, гласувахме и след това гласувахме и допълнението, което бе преди компромис 776, колкото и да е нелогично. И така, следващото изменение. 111 отхвърлено. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Юри 17 за, против, въздържали се, приема се. 118. Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се. Проверка по е, изменение 118. Първа част. Моля. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме втора част. Е, след а, първата част, за, против, въздържали се, отхвърля се. 119. За, против, въздържали се, отхвърля се. 122 за, против, въздърж... въздържали се, отхвърля се. 123 за, против, въздържали се, отхвърля се. 124. 124 за, против, въздържали се, отхвърля се. 125 за, против, въздържали се, отхвърля се. 126 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 13 за. Ще ви изчакам. За, против, Въдържали се, приема се. 140 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. Сега отиваме на компромисно предложение 15 за, против, въздържали се, приема се. 153 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. 160 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 161 изменени за, против, въздържали се, Нека да гласуваме електронно. Изменение 161. Край на гласуването. Отхвърля се. Okay, so it is rejected for one. Отхвърля се с един глас. Компромисно изменение 17. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 27 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. 178 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменени 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме 188 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 189 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека да гласуваме електронно 189 изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 190, разделно гласуване. Гласуваме първа част. За, против, въздържали се. Не е ясно. Нека да гласуваме електронно първа част на изменение 190. Ако не искате да гласуваме електронно, просто трябва да вдигнете ръка. По-ясно. Приема се. Втора част 190 изменени за, против, въздържали се, отхвърля се. 191 за, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме сега към Сега преминаваме на 52-а страница, за да гласуваме 377 о изменение първо. Okay. So, we open the vote on amendment 300. Гласуваме изменение 377. 377 изменение на 52 страница. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега връщаме се обратно на страница 23. Намерихте ли го всички? Компромисно изменение 37. За, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме 198 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение. Така искате да гласуваме електронно. Добре, да проверим. 198 изменение. Край на гласуването. Приема се. 71 to 21. Компромисно изменение 21. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 204 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно Добре, електронно гласуване за 204-то изменение. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 45 за, против, въздържали се, приема се. Отиваме на 28 страница. 221 изменение. Приема се. 222 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 22 за, против, въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 23 за, против, въздържали се. Приема се. 239 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 24 за, против, въздържали се, приема се. 240 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме 255 изменение, 254 за, против, въздържали се. Приема се. 258 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 38 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 35 на 38 страница се намираме. Първо трябва да гласуваме 362-363 изменение на 50-та страница. Намерихте ли всички 50-та страница? Гласуваме 362 и 363 изменение заедно за, против, въздържали се, отхвърлят се. Връщаме се към компромис 35 за, против, въздържали се. Приема се. Двеста за, против, въздържали се, приема се. 274 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно измен... 274, моля да гласуваме електронно по това изменение. Край на гласуването и се приема с два гласа. Поздравление! Компромисно изменение 31. За, против, въздържали се, приема се. 276 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 26 за, против, въздържали се, приема се. Сега давам думата на моята колега Патриция. 48 компромисно изменение за, против въздържали се, приема се. Компромис 28 за, против въздържали се, приема се. Искам да ви помоля да дигате по-ясно ръка. Така, компромис 28. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 37, 307 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение Юри 26 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме електронно изменение Юри 26. Гласувайте сега. Карай на гласуването. Приема се. Юри 27. За, против, въздържали се, приема се. 316 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 30 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 335 за, против. Моля да давате по-ясен знак. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Нека да проверим. 335 изменение. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. Yeah. Le, le résultat est annoncé, on ne peut pas les changer. Eh, scusate, scusate, eh, mi dispiace per il collega Butikofer, caro collega. Извинявам се, господин Бютикофер. Вече обявихме резултатите. За съжаление, по процедурни причини не можем да включим вашата забележка. Много благодаря. 338 за, против, въздържали се. А, нека да гласуваме електронно 338. Гласувайте, моля, сега. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 32. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 33. За, против, въздържали се, приема се. Изменение е 353. За, против, въздържали се, отхвърля се. Искате електронно да гласуваме? Гласувайте, моля, сега по 353. Край на гласуването. Приема се. С един глас. Mm-hmm. 354 за, против въздържали се, отхвърля се. 355 за, против въздържали се, приема се. Компромис 34 за, против въздържали се, приема се. 371 за против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис 36 за против, въздържали се. Приема се. Изменение 374 за против, въздържали се. Отхвърля се. И Юри 21 за, против, въздържали се. А, 54 страница, изменение на докладчика 21 за, против, въздържали се, приема се. Юри 22 за, против, въздържали се, приема се. Юри 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 25 за, против, въздържали се, приема се. А, 384 за, против, въздържали се, отхвърля се. А, нека да гласуваме електронно 384-то. Изменение гласовите, моля сега. Край на гласуването. Отхвърля се. 387 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 39. Всъщност, преди да гласуваме компромис 39, трябва да гласуваме 399, 400, и 401 изменение да бъдат гласувани. Значи гласуваме Амблок 399, 400, 401, за против, въздържали се, отхвърля се. Сега се връщаме на компромис 39. Значи още веднъж 399, 400, 401 От, отхвърля се. И сега преминаваме към 39-то компромисно. За, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с 389-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да гласуваме електронно. 389-то изменение. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. Съжалявам. 393 за, против, въздържали се, отхвърля се. 98 за против въздържали се отхвърля се. 406 за против въздържали се отхвърля се. 407 за против въздържали се отхвърля се. Компромис 40 за против въздържали се приема се. Юри 15, следващата седмица, за... А, следващата страница, извинявайте. За против, въздържали се. 415 да. против, въздържали се, отхвърля се. 416 за, против, въздържали се, отхвърля се. 417 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 41 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 42 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 427 за, против, въздържали се, приема се. 429 за, против, въздържали се, отхвърля се. 430 за, против, въздържали се, отхвърля се. 431 за, против, въздържали се, приема се. 434 за, против, въздържали се, отхвърля се. 439 за, против, въздържали се, отхвърля се. отпадали. 441 за. Не, поправя се председател. първо изменение отпада. 445 за, против, въздържали се, отхвърля се. 446 за, против, въздържали се, отхвърля се. 447 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 43 за, против, въздържали се, приема се. Четиристотин за, против, въздържали се, отхвърля се. 456 за против въздържали се. Отхвърля се. 458 за, против въздържали се, отхвърля се. 460 за, против въздържали се. Нека да гласуваме електронно 460-то изменение. Край на гласуването. нещо не работи както трябва. За или против, значи против. Четиристотин изменени се отхвърля. А 460 гласуваме сега. 462 за. sono 462. Scusate però, troppi suggerimenti confondono le idee. Sono 462, come stavo dicendo. И така, 462 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. 462. Край на гласуването. Изменението се отхвърля. съображение първо за против въздържали се приема се. Трета точка за против въздържали се приема се. Две за против въздържали се приема се. Четири за против въздържали се приема се. Пет за против въздържали се за, против, въздържали се, приема се. Е, седмо за, против, въздържали се, приема се. Компромис първо за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение второ. За, против, въздържали се, приема се. Трето компромисно изменение за против въздържали се приема се. 35 е, точка от съображенията за против въздържали се отхвърля се. Компромисно изменение 5 за против въздържали се приема се. 41 изменение, 43 извинете за против въздържали се отхвърля се. 45-та точка от съображенията за против. И, да, извинете, електронно гласуване, начало на гласуването по 45-та точка. Край на гласуването. Отхвърля се. 46-то изменение за против въздържали се. Приема се. 48 за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 въздържали се, отхвърля се. Така, пристъпваме към окончателното гласуване е, по имен е, електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 63, извинете, 73 гласа за. Поздравления! Поздравления за съдокладчиците. Благодаря на всички. Председателката, извинете. Извинете само за секунда. Ако обичате, ако обичате, е, е, каква възбуда след съобщението на резултатите? Кратко съобщение. Е, следващото гласуване по този проект ще се проведе през юни месец на пленарното